Dear colleagues, уважаеми колеги, време е да отпочнем, тъй като ни предстои доста работа днес. И имаме много неща да изгласуваме. А ако сте готови, бихме могли да започнем. Но преди това бих искал да приветствам група наши гости от мой избирателен район. Благодаря им, е, че се отзоваха на поканата да присъстват на нашето заседание. А сега можем да пристъпим към девета точка от дневния ред. Мандат за тристранните разговори. бюджет, по бюджета за 2016 година. Докладчик е господин Лавия. Изменение едно за. Против. Въздържали се. Приема се. Второ изменение на три части. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Втора част. За. Против. Да проверим. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Трета част за против въздържали се. Приема се. Трето изменение за против, въздържали се, приема се. Четвърто изменение за, против, въздържали се. Проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Първо компромисно за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо на три части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част за. Против. Въздържали се. Приема се. Осмо изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Девето за. Против. Въздържали се проверка. Всички гласуваха? Прекратете. Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Единайсто за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Дванайсто на две части. Първа част. Против. Въздържали се. Проверка. гласуваха. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част. Против. Въздържали се. Приема се. 13 за. Против. Въздържали се. Проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Второ компромисно. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега по електронен път гласуваме така измененото и допълнено проекто становище. Започнете гласуването. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Сега ще гласуваме по 10 точка от дневния ред по електронен път. Става дума за решение относно започването на междуинституционални преговори по член 73 относно хранителните продукти и фуражите. Официален контрол. Започнете гласуването. мнозинство. Приема се. Нататък 11 точка. Ефективно използване на ресурсите, Преминаваме към кръгова економика, Пиетикайнен докладчик. И започваме с компромисно трето за, против, въздържали се, приема се. Първа точка, внесена от ИТРА, изменение 64 за. Против, въздържали се, отхвърли се. 70-то изменение за. Против, въздържали се, отхвърли се. 71 за. Против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение четвърто за. Против, въздържали се, приема се. По втори параграф сега 78 изменение, внесено дали за, против, въздържали се, отхвърля се. Втора точка, о ИТРЕ, за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета точка, първа част, пак по внесено от Итре, за, против, въздържали се, приема се. Изменения 82-83 анблок за, против, въздържали се, приемат се. 84-то е оттеглено, 85-то за, против,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 въздържали се, приема се. Стигаме до 89-то, внесен от Молнар, за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Шесто компромисно за. Против. Въздържали се. Приема се. 12 точка от комисията по заедостта за против отхвърля се. Е, въздържали се? Да. Отхвърля се. 99-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Стотно изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101. Против. Въздържали се. Приема се. 107. За против, въздържали се, приема се. 103-то. Е, момент. Не. По 14-та точка от заетостта за, против, въздържали се, приема се. Компромисно седмо за, против, въздържали се, приема се. Сега по точка трета от заедостта за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърта точка по заедостта за, против, проверка. гласуваха. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Пета точка, внесено пак от Комисията по заетост за, против, въздържали се, отхвърля се. Шеста точка от същата за, против, въздържали се, отхвърля се. Осма точка от същата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. И нататък. Девета точка за против, въздържали се, отхвърля се. Проверка на девета точка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Десета точка внесена от Комисията по заедостта за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 108 изменение. За. Против. Въздържали се. Бих казал, че се приема, но трябва да проверим. Ако всички са гласували, прекратете гласуването. Приема се. Изменение 109. За. Против. Въздържали се. Приема се. 111. За. Против. Въздържали се. Приема се. 112. За против, въздържали се, отхвърля се. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение по точка 18 от Комисията по заедостта за, против, въздържали се, отхвърля се. 136-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 135-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се. 176 за, против, проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Категорично отхвърлено. Сто Против. Въздържали се, приема се. Компромисно 11. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 183. За. Против въздържали се, отхвърля се. 184 за, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. И изменения 194-195 тъждествени за, против, въздържали се, приема се. Изменение 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Сега следва да гласуваме по шеста точка, по внесено изменение от ИТРЕ, в две части. Първа част текстът да отпадне Дизайн. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега трябва да гласуваме 215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 Приема се. Нататък изменение 219 за против. Задържали се проверка. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 221 за против Въздържали се. Не разбрах какво сте правят социалистите в случая. За ли сте? Добре, щом сте за, приема се. Една, е, една ръка ми липсваше, да. 222 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно 15-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега гласуваме 228 изменение, допълнение към текста за, против, въздържали се, приема се. Изменение 200, 234-235 тъждествени изменения за, е, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега по 14-та точка, трета част е, по, от, от становището на ИТРЕ за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 16-то за, против, въздържали се, приема Компромисно 17-то за, против, въздържали се, приема се. Изменение 246-то за, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. на 18 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 250 и четвърто гласуваме само първата част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Втората част пада. Сега 250... А не, първо компромис 19. Компромис на 19 за, против, въздържали се, приема се. Сега 251 за против въздържали се, приема се. 252 за против въздържали се, отхвърля се. Сега гласуваме пета точка, първа част от становището на ИТРЕ за против въздържали се, приема се. Първа точка, първа част е, от становище на Комисията по заедостта за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 20. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега, 13-та точка, втора част по становището на ИТРЕ. За, против, раздържали се, проверка. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Сега, 284-то на колегата Турмес. За. Против. Задържали се, приема се. Сега, 287 За. Против. Въздържали се, приема се. 292 на две части. Първа част за против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 293 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Изменение 296 за, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 297 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 299 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 300 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 303 за, против, въздържали се, отхвърля се. И изменение 304 за, против, въздържали се, отхвърля се. 305-то. Не, не, извиняйте. Трябва да гласуваме и точка 9 от становище на ИТРЕ. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 305-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 306 за, против, въздържали се проверка на 306. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 21 за, против, въздържали се, приема се. Сега, точка 13 от становището на Комисията по заедостта. За, против, въздържали се, отхвърля се. 15 та точка от същата комисия за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 7, първа част от ИТРЕ за, против, въздържали се, отхвърля се. Точка 10 от И3 за против въздържали се проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. 13 та точка, първа част от ИТРЕ за против, въздържали се, отхвърля се. 14 точка, първа част, и 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 22 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 320 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 321 за, против, въздържали се, проверка на 321. Гласуваха ли всички? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 322 за против Въздържали се, отхвърля се. Изменение 323 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 325 за. Против. Въздържали се, приема се. 23-то компромисно за. Против. Въздържали се, приема се. Сега изменение 329 от 330 от тъждествени за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Точка 17 от становището на ИТРЕ за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Компромисно 24 за. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 335 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 336 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение 337 за. Против. Въздържали се проверка. 337. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис на 25-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. Точка 8 от становището на ИТРЕ за против, въздържали се, отхвърля се. С 345 за против, въздържали се. Отхвърля се, не видях. 345 отново моля за. Приема се. Изменени 72 за. Против. Въздържали се. Приема се. 346 за. Против въздържали се, отхвърля се. Компромисно 26-то за, против, въздържали се, приема се. Изменение 354 съвместимо с компромиса за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 347 за, против, Задържали се, отхвърля се. Изменение 359 за против въздържали се проверка. От социалисти демократи един гласува повече. Всички ли гласувахте? Е, прекратете. Отхвърля се. 27 компромисно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 362-473 са тъждествени за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 363 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 366 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 367 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 29 за, против, въздържали се, приема се. 393 за, против, въздържали се, отхвърля се. 375 за, против, въздържали се, отхвърля се. 376 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 377 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 378 за. Против. Въздържали се. Приема се. 379 за против, въздържали се, отхвърля се. 380 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 30 за, против, въздържали се, приема се. Сега отиваме на изменение 390 за, против, въздържали се, приема се. 391 за, против, въздържали се, отхвърля се. 392 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 394 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 395 за, против, въздържали се, приема се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се. 397 на две части, първа част за, против, въздържали се, отхвърля се. Триста и седмо, тъй като не можем да гласуваме втората част, след като първата е отхвърлена. 307. Никой не е за. Против. Кой се въздържа? Отхвърля се. И сега Трета част от 13-та точка по ИТРЕ. За, против, въздържали се, отхвърля се. 18-та точка от становището на ИТРЕ. За, против, въздържали се, приема се. 19-та точка от същата комисия. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно 31 за, против, въздържали се, приема се. Нататък към... Проверка ли искате? Добре. Значи, правим проверка на 31-во компромисно. Да, Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. 16 точка от заетостта. За, против, въздържали се, отхвърля се. 17 точка за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 точка, 16 точка от Итре за против, въздържали се, отхвърля се. 11 точка от Итре за против, въздържали се, отхвърля се. 12 точка от същата за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 409 за против, въздържали се, отхвърля се. 410 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме първа част от 20-та точка от становището на ИТРЕ за. Против. Въздържали се. Приема се. Нататък 11-та точка от заетостта за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 411 за, против, въздържали се, приема се. Втора част от седма точка от Итре за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 412 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Изменение 413 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 414 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 415 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение Изменение 416 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 417 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно 32 първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 32, втора част. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме изменение 427. За, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромисно 33-то за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 437 от Лайнен. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 438. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 439 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 34 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 444 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 445 за, против, въздържали се, приема се. 446 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 35 за, против, въздържали се, приема се. Точка 7 от становището на Комисията по заедостта за против, въздържали се, отхвърля се. Първа част от 21 точка от Итре за, против, въздържали се, отхвърля се. Трета част от същата точка от същата комисия за, против, въздържали се, приема се. 22 точка от същата комисия за, против, въздържали се, приема се. 24-та точка от ИТРЕ. За, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването. Приема се. Изменение 456 за Против. Въздържали се. Отхвърля се. 457 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 459 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно 36 за против, въздържали се, приема се. Изменение 467 за, против, въздържали се, приема се. 468 за, против, въздържали се, отхвърля се. 469 и 70 са тъждествени за, против, въздържали се, отхвърлят се. 471 за, против, въздържали се, отхвърля се. 472 за, против, проверка. Може да гласуваме. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Приема се. Четиристотин за. Против. Въздържали се. Отхвърли се. 475 за, против, въздържали се. Приема се 477 за, против, въздържали се, отхвърля се. 476 за, против, въздържали се, отхвърля се. 478 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Сега първо изменение. Капълто. За. Против. Въздържали се. Приема се. Второ. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето и четвърто анблок. А пето, шесто също. Анблок. Трето, четвърто, пето, шесто. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Осмо. За против, въздържали се, приема се. Седмо и девето, за, против, въздържали се, приема се. Десето и 55 за, против, въздържали се, приемат се. Единайсто и 12 за, против, въздържали се, приемат се. Компромисно първо, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 23 и 24 блок за, против, въздържали се, приемат се. 25 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно второ за, против, въздържали се, приема се. 36-то. Против. А, момент. Извинявайте, трябва да гласуваме втора част от 31-во изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка. Гласувахте ли? Прекратете гласуването. Приема се. Сега вече гласуваме 36-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 и 38 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 41 за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 въздържали се, приемат се. 47 за, против, въздържали се, отхвърля се. 48 за, против, въздържали се, проверка. Прекратете гласуването.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 Прекратете гласуването. Приема се. Поздравление на докладчицата. Мис Пиетикайнен. Госпожа Пиетикайнен, благодаря за ръкоплясканията ви, но аз бих желала да благодаря на всички докладчици в Сянка и колегите, които изключително много работиха и дадаха своя принос за подготовката на доклада. Работихме в сътрудничество и конструктивно. Важно е, че в крайна сметка стигнахме до съгласие. Благодаря на всички вас. Sì, but you have, you have to learn Italian. <laughs> Okay, we can go to... the... И така, мога да преминем към, можем да преминем към 12-та точка от дневния ред – устойчива градска мобилност. Госпожа Елеонора Еви е докладчик. Siete пронти, Possiamo iniziare. Ако сте готови, можем да започнем. И така, компромис първи. Тези от вас, които са за, моля гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. 50-то в две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 51. За. Против. Въздържали се. Приема се. 52. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 2. За. Против. Задържали се. Приема се. Компромис трети. За. Против. Въздържали се. Приема се. По-нататък. Пети. Компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Шестдесет и седмо изменение от Гарсия Перес. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис четвърти. За. Против. Въздържали се. Приема се. Осемдесет и шесто изменение. Урике Мюлер. За. Против. Въздържали се. НП. За. Приема се. По-нататък. Стотно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. По-нататък продължаваме с седми компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 9. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 107. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 109. За. Против. Въздържали се. Може ли да го проведим с електронно гласуване? Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Ако всички сте гласували, край на гласуването. Приема се. Девети компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 10 за против, въздържали се, приема се. 114 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 11 компромис за, против, въздържали се, приема се. Дванайсти компромис. За, против, въздържали се, приема се. Тринайсти компромис. За, против, въздържали се, приема се. 37. За, против, въздържали се, приема се. 41. За, против, въздържали се, приема се. 42. За, против, въздържали се, приема се. И окончателно гласуване. Моля, режим на електронно гласуване. Гласувайте. Il voto е chiuso. Край на гласуването. Приема се. Метка Now we can vote the item 13. Продължаваме с 13-та точка, докладчик е господин Линс, относно медикаментозните фуражи. Ако сте готови, можем да преминем към гласуване. И така, първо ще гласуваме блок 76, 77, 220, 201 до 38. Моля, гласувайте за, против, въздържали се, пада. Сто пятьдесят и шесто. За. Против въздържали се, отхвърля се. Съвместно гласуваме 157, 158, 18 и 111 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Двайсто, 159, 112 и 73 амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис трети. За, против, въздържали се, приема се. Втора част на 84-то като добавка с устно изменение от Алде някой против има ли срещу устното изменение? В такъв случай ще гласуваме текста с устното изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Седем, за, против, въздържали се, приемат се. Заедно гласуваме 88 и 94 за, против, въздържали се, отхвърлят се. 91 за, против, въздържали се, приема се. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 95 за, против, въздържали се, приема се. Съвместно 97-98 за, против, въздържали се, приема се. 99 и 100 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Съвместно 89 и 90 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. Осмо изменение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Девето. 105 и 106 идентични. За, против, въздържали се. Приема се. Десето. 107 и 108 идентични. За, против, въздържали се. Приема се. Единайсто 109 и 110 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Продължаваме с първата част на 113, а останалата част е недопустима. И така, първа част за, против, въздържали се, пада. 114 за, против, въздържали се, отхвърля се 115 за, против, въздържали се, отхвърля се 116 за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис за, против, въздържали се, приема се.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 43. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 248. За. Против. Въздържали се. Може ли да го проверим с електронно гласуване? Avete votato tutti, il voto è chiuso. Approvato. Приема се. 153. Хия. Хия фаворе. 153. За, против, въздържали се. Приема се. 154. За, против, въздържали се, отхвърля се. 160. За, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се. Добре, ще го проверим с електронно гласуване. Айде, votato тути. Всички ли приключиха с гласуването? Край на гласуването. А, приема се с мнозинство. Извинете ме. Не видях добре. 161 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. 172. За, против, въздържали се, отхвърля се. Шести компромис. За, против, въздържали се, приема се. Съвместно 202 и 251. За, против, въздържали се, ще го проверим с електронно гласуване. Авете вотато тутти, Il voto е chiuso. Край на гласуването. Приема се. Десети компромис. За, против, въздържали се, приема се. 211. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 212. За. Против. Въздържали се. Приема се. 213. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 217 и 71 съвместно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 218. За, против, въздържали се, отхвърля се. Съвместно 219 и 72. За, против, въздържали се, приема се. 231. За, против, въздържали се, отхвърля се. 232 за, против, въздържали се, отхвърля се. Седми компромис за, против, въздържали се, приема се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. Осми компромис за,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 против, въздържали се, приема се 26 за, против, въздържали се, отхвърля се 29 за, против, въздържали се, приема се 300 за, против, въздържали се, отхвърля се 32 за, против, въздържали се, отхвърля се 33 за, против, въздържали се, приема се. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, отхвърля се, компромис първи, за, против, въздържали се, приема се. 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Второ изменение за, против, въздържали се, приема се. 55 за, против,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 Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Край на гласуването. Приема се. Поздравление към докладчика Линс. Now it is again only 30 amendments. И сега само 13 изменения. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Ще гласуваме 30 и 31 годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото на ЕС. Докладчик е госпожа Гутеланд. Можем да започнем. Изменение първо. За. Против въздържали се, приема се. Изменение 2. За, против, проверка, проверка. Ако всички са гласували, гласуването приключи. Приема се. Изменение 3. За, против,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 трябва да направим проверка. Ако всички са гласували, гласуването приключва. Приема се. 26 за, против, въздържали се, приема се. 30 за, против, въздържали се, отхвърля се. Има искане за проверка. Малко избързах. Ако всички са гласували, гласуването приключи. Отхвърля се. 29 гласа за и 29 против. Добре, че проверихме. 31 за, против, въздържали се. Мисля, че положението е същото. Нека да направим проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването приема се. 33 за, против, въздържали се, проверка. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Но с много малко мнозинство. 34 за, против, въздържали се, отхвърля се. 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се. 38 за, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване по електронен път. Начало на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравление за докладчика госпожа Гютеланд. Тя отсъства. Okay, we have uh, some... Ще прекратим заседанието временно за 5 минути и ще започнем след това следващата точка с докладчика по бюджета. Dear colleagues, уважаеми колеги, тук при нас е господин Фернандеш. Той е главен докладчик по проекто бюджета за 2016 година. Дошъл е, за да ни каже какви са приоритетите в този бюджет – Нека да подчертая, че бюджетната процедура е много дълга. Аз добре знам този факт, тъй като съм бил докладчик по бюджета в миналото. В хода на процедурата от докладчика се изисква да обикаля и да се появява във всички комисии, за да говори за това какви са приоритетите. Докладчик е дошъл тук днес, за да ни разкаже за проблемите. Сигурен съм, че ще ни каже няколко думи за кредитите за плащания, които са обичания за подозрян в края на годината. Предлагам да дадем думата на докладчика и след това ще направим обсъждане. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Тук съм дошъл, за да ви представя приоритетите, но преди всичко, за да се вслушам във вашата мъдрост, да чуя това, което вие смятате необходимо, за да стигнем до един максимално добър бюджет. И толкова по-добре, че вашия председател в качеството си на бивш докладчик добре познава бюджетната процедура и всички свързани с нея трудности. Напомням, че бяха приети насоките от 11 март 2015 година. Това са насоки на парламента. 3Е е, е на, на английски заетост, е, предприятия, малки и големи, и предприемачество. Това са трите големи линии. Без да забравяме, разбира се, вътрешната солидарност и външната солидарност – и разбира се сигурността и миграцията. Става дума за един принцип за зачитане на поетите бюджетни ангажименти и съответните компромиси. И това трябва да бъде обичайната практика. Стигнахме до спогодба, така да се каже, със съвета за разплащане на просрочените плащания край на плащанията са логична последица от поетите бюджетни ангажименти, така че не би могло въобще да се говори за проблем, за плащанията. Признат е разходът, трябва да се плати. Тук става въпрос за е, направени плащания фактически с фактури по изпълнени програми, които са одобрени от комисията. Но за периода 2007-2013 година по кохезионната политика, която е най-значимия въпрос, се постигна компромиса през 2016 година максимум 2 милиарда евро да бъдат неразплатените. Това в сравнение с предхода 7-13. Но разбира се, трябва да се спазва и многогодишната финансова рамка. И напомням, че понякога има държави членки, които са приели многогодишната финансова рамка, съгласили са се понеже тя се приема единодушно. След което обаче те се противопоставят на бюджета, който е в изпълнение на многогодишната финансова рамка. И по тази последната, непрекъсто трябва да напомняме на бюджета, че има нещо ново, а именно гъвкавостта. Тоест, възможността неосвоените резерви да се използват вместо да се връщат обратно в небитието. Ето това е компромиса предвид, от друга страна, намаляването на европейския бюджет, разширяването на Съюза, увеличаването на правомощията му, Нали? Въпреки необходимостта от повече разходи, непрекъснато се говори за намаляване на един така или иначе малък бюджет, около 1% от брутния вътрешен продукт, около 150 милиарда. И сега, 6% само от този бюджет е за издръжка на администрацията. Тоест 94% от този бюджет отиват за капиталовложения и това красноречиво сочи така наречена добавена стоеност на бюджета. Разбира се, бюджетът ще отразява и договорността, която постигнахме по отношение на Европейския фонд за инвестиции, влиянието върху свързана Европа и Хоризонт 2020, т.е. иземването на средства от тези програми се свежда до 1 милиард, което е постижение. И това, разбира се, ще има своите последици за така наречения маш или резерв, от който може да се прехвърлят гъвкаво средства. Значи, мандатът за триалога ще бъде е, гласуван на 23 юни в бюджетна комисия, на 1 юли в пленарната е, зала. До 1 септември изменения и допълнения. Средата на септември становище за резолюция през октомври. 28, 29 и 30 септември гласуване на измененията. 13 октомври по резолюцията ще се гласува. 28 пленарно гласуване и отново ще следва срок за е, е, изменение и допълнение. Сега, във втората рубрика, във, във втората статия, програмата LIFE е програма с е, е, нарастващи ангажименти на 6,4%. Е, в това число влизат програмите Food and Feed, т.е. хранителни продукти и фуражи, е, е, и за здравеопазването. 2,1 и една десета ръст на ангажиментите за хранителните продукти и фуражите, 4% ръст на ангажиментите за е, здравето. Е, това увеличение Впрочем, на, на ангажираните средства за плащания също е, има за цел е, да изчисти неразплатените. Е, знаете, агенциите и за ЕФСА и за ЕСДЦ е, съответно се предлага намаляване с 2% на издръжката. За 5 години е, това означава 10%, което е повече от 5%, което е прието за многогодишната финансова рамка като намаление на институциите. Штатният състав не се променя, От друга страна обаче агенциите е, настояват за още 37 е, щатни бройки. Това те, това, това те първа ще се гледа за всяка отделна агенция. Разбира се, стои въпросът е, за пилотните проекти. В третата статия имаме такъв проблем, че се изчерпва целият резерв – Комисията е, предлага да се е, ангажира е, инструмента за гъвкавост на стойност 124 милиона евро, но целта е тази възможност за гъвкавост да се използва за финансиране на пилотни проекти по тази трета статия. Сега, напомням, че пилотните проекти и подготвителните дейности са също условни, т.е. имат лимити, по финансовия регламент на Съюза. Там се предвижда максимум 100 милиона за подготвителни дейности и 40 милиона за пилотни проекти. Разбира се, аз съм дошъл тук преди всичко за да ви чуя, така че да стигнем до един колкото се може по-добър бюджет, да се вслушам във вашите становища и предложения, и за това ще блъкна. Грация, Жозе Мануел. Е. Благодаря, Жозе Мануел. Аз ще започна и ще кажа няколко думи за приоритетите на комисията. В нашата комисия аз отговарям за бюджета. Може би и други колеги ще поискат думата. и ще кажат е, нещо допълнително във връзка с настоящата бюджетна процедура. Тече третата година от новата многогодишна финансова рамка. Всъщност следващата година ще е третата и в тази година е, ще се очаква много от програмите да бъдат изпълнени както се очаква. Често се случва обаче да липсват кредити за плащания, да липсват реални средства и ето защо програмите няма как да бъдат изпълнени. Когато става дума за програмата Life, например, постоянно има затруднения и забавения, защото липсват средства. Нашата комисия смята, че е, ресурсите за следващата година за програмата ЛАЙФ трябва да бъдат в съответствие с предвиденото по МФР и не трябва да бъдат намаляване. Смятаме, че тази програма следва да получи нашето внимание, тя трябва да е приоритет. За нашата комисия тя определено е приоритет. В същото време има редица други програми и дейности, които са в рамките на функция 3 на бюджета. Както знаете, функция 3 съдържа в себе си редица много малки програми, които обаче засягат пряко гражданите на Европа. Тези програми са свързани с гражданска защита, например, с защита на потребителите. Бихме искали тези програми също да получат необходимото внимание в бюджета за 2016 година. Тези програми също трябва да бъдат надлежно финансирани, тъй като са полезни и оказват въздействие върху гражданите. В същото време всичко, що се отнася до околната среда, здравеопазването, храните, сигурността на продоволствието, всички тези програми са свързани с много средства, но тези средства сега не са запазени в настоящото предложение. И това трябва да се вземе предвид. И накрая, по отношение на децентрализираните агенции. Има разни европейски агенции, ЕФС, например, Европейския орган по безопасността на храните, ECDB и така нататък. Агенциите са много важни. Много често обаче комисията се стреми към намаляване на персонала на тези агенции и това не води до нищо добро. Те не работят ефикасно. Ние като законодатели имаме мандат – Мисля, че трябва да се гарантира необходимия персонал за агенциите. Всяко едно намаляване на персонала на агенциите не отговаря на техния мандат. Обърнете внимание на този проблем. Ние като законодател искаме агенциите да работят по все повече и повече е, въпроси, дейности. Ако намаляваме персонала, няма как те да осъществят е, своите задачи и цели. Ето защо очакваме от вас да вземете това предвид и да го кажете и да настоявате за нещо подобно в бюджетните преговори. Естествено, може би ще се наложи да не спите по цели нощи, но е, трябва да повдигнете тази позиция. Е, с съвета не е лесно. Франсуа Гростет. Съвсем кратка и бърза. Е, е, благодаря на нашия колега за това, че се отзова на нашата покана да ни представи огромната работа, която е извършил. Ние си даваме сметка за огромните трудности, свързани с нея, но аз ви уверявам в категоричната си подкрепа, господин председател на нашата комисия, за това, което току-що казахте, е именно що се отнася до здравето, до здравеопазването. При всичко подкрепа за агенциите и в това число агенцията за лекарствените средства. Винаги се иска повече, така е. Но когато се иска повече и повече от тези агенции, ние им възлагаме работа, те не могат да си я свършат работата, ако не бъдат съответно обезпечени, най-вече кадрово. Има прекрасни агенции, които много сериозно си вършат работата, отлично, но, но просто не е възможно да се, да се урязва щата на тези агенции. На второ място, пак за здравеопазването, на което аз особено държа, нещо поред, прочем, засяга и нашата комисия, и комисията по научните изследвания. Има такива области, които са, се припокриват и е напълно необходимо да се постигне необходимото планираното бюджетно обезпечаване. Да вземем, например, регламента за лекарствените средства в педиатрията, е, е, за е, инициативата за новаторските медикаменти и, и, и редица такива. Необходимо е да се запази бюджетното им обезпечаване, тъй като длъжни сме да постигнем напредък в тази област и в науката, и в здравеопазването, понякога остава впечатлението, че Европейската комисия сякаш не отдава достатъчно значение на въпросите за здравеопазването в общото си бюджетно предложение. И вече наша е задачата да заявим волята си е, по въпроси, които пряко засягат гражданите и които засвидетелстват също толкова пряко приноса на Европейския съюз. Благодаря. Господин Грота има думата. Благодаря. Искам да взема повод от казаното до тук. Агенциите имат своите клиенти. Техните клиенти се увеличават все повече и повече. Тяхната дейност обаче не отговаря на това, което се очаква. Аз съм човека за контакта с Европейската агенция по лекарствата и знам, че много хора чакат да им се издаде разрешително за съответното лекарство. Не можем да поставяме тази агенция в усмирителна риза, а комисията избира една такава стратегия. Комисията действа като един зъл вълшебник. Създава агенции и след това им урязва персонала и бюджета. Клиентите на тази агенция по лекарствата трябва да получават необходимото обслужване и то своевременно. За да става това, трябва да има необходимия персонал. Естествено, че трябва да има гъвкавост по отношение на агенциите. Дейностите, които агенциите извършват, изглеждат много добре на хартия, но в действителност това не е така. Агенциите трябва да могат да дишат малко по-свободно и ето защо искам да подкрепя председателя и госпожа Гростет. Агенциите са независими, но до известна степен са и зависими и трябва да функционират както трябва. Господин Гербранди, благодаря. Господин председател, искам да благодаря на господин Фернандеш за това, че дойде. Искам да подкрепя казаното от колегите за агенциите. Искам обаче да кажа и нещо друго. Става дума за това, доколко средствата се използват рационално. Мисля си, че бюджетната процедура е твърде техническа по своя характер. Постоянно говорим за това. Ние не сме счетоводители, а политици. Искаме конкретни резултати, които да се постигат с вложените средства. В областта на околната среда ние имаме свой бюджетен ред 3,4 милиарда евро. Лайф се нарича програмата. Тези средства са за този програмен период. Резултатите са много добри. Имаме обаче и така наречената схема за селско стопанство и околна среда. 22 милиарда, 7 пъти повече пари се предвиждат там. Само, че постигнатите резултати с тези 22 милиарда са почти нулеви, поне според сметната палата. Трудно могат да се намерят някакви резултати е, от вложените средства. И мисля, че това е голям проблем. Програмата Life е изключително успешна, само че там средствата никога не достигат. 22 милиарда имаме по другата схема за сълско стопанство и околна среда и там няма резултати. Много голям е проблема. Сметната палата обърна внимание на него. Искам да цитирам един параграф от доклада за 2013 година. Там се казва, че възоснова на одита Сметната палата забелязва, че се залага на проекти там, където или трябва да се използват средствата, или те трябва да бъдат загубени. На второ място се гледа дали се спазват правилата от проектите и на трето място се гледа какви са резултатите. Ние всички като политици искаме да се постигат целите с вложените средства. Европейския бюджет трябва да има добавена стойност. Не можем да имаме бюджет, в който средствата се харчат просто е така. С оглед на заключенията на Сметната палата, с оглед на примера за разликата в бюджетите на програмата Life и на другата схема, не смятате ли, че трябва да се заложи най-вече на тези програми, които постигат конкретни цели в бюджета за 2016 година? Благодаря. Госпожа Конечна. Благодаря. Искам да благодаря на господин Фернандеш за това, че дойде в нашата комисия. Добре е, че сте готов да ни изслушате. Връщам се към въпроса за агенциите. Не виждам къде още може да се съкръщава бюджета за някои агенции. Знаете какво се случи с кризата с вируса Ебола в Африка. ECDC, Агенцията за превенция и контрол на заболяванията, изпрати свои хора, координатори и те се справиха много добре, само че няма достатъчно персонал. Ако искаме тези агенции да работят професионално, не можем да намаляваме техния персонал. Нека да не забравяме, че тези агенции са ни необходими, затова ги създаваме. Винаги сме казвали нещо подобно, но не може да ги оставяме с недостатъчно пари. В крайна сметка ще имаме една куха структура, от която няма да има никаква полза. В света има сериозни заплахи за здравето на хората, вируса на ХИВ, хепатит, туберкулоза – различни заразни заболявания. Чухте вече за близкоисточния респираторен синдром или БИРС, който върлува в Южна Корея. Как да работят тези агенции с такъв бюджет? Не приемам допълнителни ограничения на бюджета на Агенцията за превенция и контрол на заболяванията. В крайна сметка тези е, урязвания ще доведат до истинска катастрофа и това ще се окаже много по-скъпо от тези 2% спестявания на средства, които искате да постигнете. Мисля, че трябва да седнем на една маса с представители на комисията по бюджети и да обсъдим как да се стигне до нов е, штаб, е, централно място на работа на тази агенция. Не трябва да се говори за намаляване на средствата. Искам да протестирам въобще е, против е, намаляването на бюджета за агенциите, които са под нашата шапка. Всеки път чуваме колко са важни тези агенции, много се гордеем с тях, те са надежни и в крайна сметка ние общо взето ги осъкатяваме. Thank you, Chair, and thank you, Mr. Fernandez. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на вас, господин Фернандеш. Присъединявам се към колегите, които вече направиха своите бележки по трите основни области и аз ще засегна също три. Едната е връзката, която спомена господин Гербаранди печатните линии, свързани пряко с екологията и околната среда, очевидно това са приоритет за нас, имайки предвид политиките, които се разработват в Европейския съюз. Те са в мандата на нашата комисия, но имат и голямо значение за екологията и природата в Европа. Необходимо е да направим така, че в другите области да няма капиталовишения, които на практика да противодействат на тези проекти. Следващото място, нещо много важно във връзка с изпълнение с сега съществуващата уредба. Вече бе споменат проекта LIFE, но искам да насоча вниманието ви към друга програма – на Европейския съюз, мрежата на Тура 2000. Сред редица от държавите членки съзираме е, сериозни е, финансови проблеми с мрежата на Тура 2000. Имайки предвид работната програма на комисията и факта, че там има прияти ангажименти относно преразглеждане на директивата за птиците и местообитанията от мрежите Натура 2000. Много е важно да се почертае съществуващата директива, директи, директива да бъде удачно а, финансирана преди да започне процеса по ревизията на текста на директивата. И на трето място, що се отнася до агенциите – Напълно съм съгласен с всичко, което вече колегите е, споменаха. Позволете само да се спра на конкретен случай, е, именно ЕФС, Агенцията за безопасност на храните. С новия регламент за ГМО, който влиза в сила, според мен на е, обема на работа на агенцията значително ще се увеличи. Ще има много искания за нови разрешителни за ГМО продукти. И такъв контекст, когато се очаква, че обема задачи ще се увеличи на агенцията, изключително безотговорно е според мен да се намалява бюджета на агенцията. Това може да доведе до сериозни рискове за околната среда, предизвикани от геномодифицирани а, продукти, които не са на практика проверени и това със сигурност не е в интерес на европейските граждани. Благодаря. Сега госпожа Кадемак. Благодаря. Аз също искам да подчертая казаното от колегите, които се изказаха преди мен. Първо, много е важно Европейският съюз да спазва ангажиментите, които сам е поел и да спазва договорите, особено член 168 от договора о функционирането на Европейския съюз. Защото а, Именно там се разглеждат въпроси, свързани с здравеопазването. Има изключително високи стандарти, които са прияти и трябва да ги поддържаме и защитаваме и това е в интерес на европейските граждани. Необходимо е да направим това, е, можем да го постигнем, разбира се, само с помощта на дейност на агенциите, което означава, че е, агенциите трябва да получат по-добра възможност за финансиране, за да могат да се свършат правилно задачите, които са уредени в член 168 за тях. Благодаря. Now... Е, Председателя, ако друг не желая думата, ще дам думата на вас, господин Фернандеш, ако желаете да отговорите. Il faut comprendre que nous sommes en train de parler. Значи, тук все пак говорим за проект бюджета на комисията. Те първа той трябва да бъде прочетен от съвета, и както е обичайно, след този прочит новините са лоши. Ясно ми е каква е вашата позиция. Съгласен съм с казаното от вас, но ще трябва да видим фактически колко струват купюрите. <laughs> Тоест, колко струват съкръщенията понеже е, когато се правят економии, нали, ако се искат резултати, економиите не могат да са безкрайни. От дадени економии нататък агенциите просто не могат да си вършат работа и това вече е едно в разход. Това е цена на економията. И за това трябва да се мисли. Що се отнася до, до изпълнението на бюджета? Разбира се, че ние сме за максимална строгост, пак имайки предвид новата многогодишна финансова рамка, с нови политически дейности, с една нова кохезионна политика, в която присъства в значителна степен околната среда, една а, нова кохезионна политика, отново казвам, а, която е от значение за много от държавите, за растеж, за новаторство, за изследователска дейност. И въпроса за изпълнението, за ефекта е въпрос, който трябва да се огледа най- най-общо, т.е. Да, да обхване всички области. Какво всъщност искам да кажа? Ако не бъде обявен търк за една програма, накрая ще се каже, че не е имало изпълнение и това е неоправдано. Но трябва да се види защо всъщност не е изпълнена програмата. Защото, нали, в крайна краща, ако не се обявяват а, а, програмите, те никога не биха могли да бъдат изпълнени. После, ако оперативните програми за една или друга страна закъсняват, естествено и изпълнението им ще закъснее. Това трябва да се, да се помни и напомня. Имаме нова кохезионна политика, да, обаче и нова селско-стопанска политика. Що се отнася до, до лайф? Съгласен съм, нуждае се обаче от вашата подкрепа в хода на, на преговорите. Те първа е, трябва да видим каква ще бъде позицията на съвета. Бюджетът на Европейския съюз е малък. Съветът при всеки пореден прочит на всеки пореден бюджет го прави все по-малък и по-малък. На всичкото отгоре се опитва да не разплати поетите по-малки ангажименти и, и, и това а, трябва да бъде загриженост на всички институции, не само на парламент. Отбелязвам си вашите безпокойства, които, впрочем, съзвучие с казаното и от мен в доклада. Въпросът за агенциите ще бъде много труден, уверявам ви, и очаквам съветът да даде такъв прочит на проекто бюджета, че да не ни поражда допълнително проблеми от тези, които вече ги имаме. Е, самия проект бюджет на комисията е достатъчно проблемен. И така, ще видим какво ще стане. от там нататък пак ще бъдем ние, ще, ще продължим работата, ще полагаме усилия да отразим и вашите пожелания. Не знам дали бихме могли да предвидим и така наречени отрицателни приоритети, обаче и това трябва да се има предвид за някой друг път. Благодаря. Много благодаря, Жозе Мануел. Много ви благодаря, че взимате предвид нашите приоритети, но бих желал да подчертая, че срещаме известни затруднения, що се отнася до темата свързана с агенциите. Много ви моля, имайте предвид казаното от нас от нашата комисия. И така, благодаря на всички колеги. Благодаря, че бяхте с нас на това заседание днес. Нека да не забравяме графика. Проекто становището 15-16 юли е срок за приемането на Корепер се предвижда в края или в средата на месец юли. А на 17 юли в нашата комисия ще бъде тук. И така с това можем да приключим сутрешното си заседание. Ще продължим работа днес след обяд. Приятен обяд!